Пристъпваме към гласуване. Първо, госпожо Билбао, добър ден. Имате забележка ли? Президента Паре. Добър ден на всички. Искам да кажа, че идвам от гласуване в комисията по рибностопанство и съм си забравил електронната карта. Моля, отчитайте моето гласуване. Ще гласувам с дигане на ръка. Парей по ву, месье. Добре. И вие ли, господин Рике? Ай, фазлим me le dire сурир, le sourire, j'avais ето само от усмивката и разбрах всичко. Alors, vous levez bien la main, comme... Ще вдигате ръка. Да не забравяте. Няма да ви забравим по този начин. Мисля, че имаме достатъчен брой, но да проведем пробно гласуване. Моля, гласувайте. Le vote est clos. Край на гласуването. Чудесно. И така започвам с споразумението между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги. Моля, гласувайте. Госпожа Бойлбао е намерила карта си, господин Рике. Край на гласуването. Единодушно се приема чудесно. Votre vote е positif? И вие гласувахте да? Значи не 42, а 43, ако преброим гласа на господин Рике. Това ще е официалният резултат. Добре. Размяна на мнения с Майя Марковчич, Костелач, изпълнителен директор на Европейската агенция по морска безопасност. Тук ли е? Добре дошла госпожо изпълнителен директор. Мерси боку! Благодаря. Скъпи колеги, имам удоволствието да приветствам с добре дошла в нашата комисия госпожа Майя Марковчич Костелач, изпълнителен директор на Европейската агенция по морска безопасност. След изборите от 2019 взех решение да поканя изпълнителните директори на трите агенции – в на спорта, за да ни представят своята дейност. И така, тук искам да пожелая добре дошла на изпълнителната директорка, която е на този пост от 1 януари и вече ни посети през феврари тази година. С нейната агенция има много добро сътрудничество и днес госпожа Костеля ще представи основните дейности на тази агенция и ще ни запознае с стратегията на агенцията за бъдещето. Тук сме готови да ви покажем каквото помощ можем, защото транспорта е нещо, на което гледам е, много сериозно. Заповядайте, имате думата за 6 минути и след това ще проведем дебат с членовете. На английски ще говорите? Добре, чудесно. Уважаеми госпожо председател, уважаеми депутати, дами и господа, за мен е огромна чест да бъда тук сред вас днес за втори път по време на първата ми година начало на агенцията. Имах възможност да ви представя агенцията като нов председател на тази агенция и ви представих петгодишната ни стратегия – подготвен от нашия управителен съвет само преди един месец. Всички знаем, че морският транспорт е от жизнено важно значение за европейската економика. Над 80% от световна търговия разчита на международни превози по вода. Същото беше и за Европейския съюз. И също така Европейският съюз е важен фактор в международен мащаб. Той има дял от 40% от тонажа на товари, транспортирани по море. За това е толкова важен този сектор, който е основна врата за международната търговия на Европейския съюз. И всичко това се развива на фона на нарастващата сложност, многоаспектност и мащаб на морските превози. Виждаме постоянни промени и за това можем със сигурност да кажем, че сега наистина морският транспорт е на кръстопът. Не е изненадващо, че развитието на технологиите променят всекидневната ни дейност. Все повече автоматизация има на корабите, включително и се очаква в скоро бъдеще да има кораби, които нямат нужда от управление от страна на човека. Всичко това ще преобрази морския транспорт в сравнение с днешното му състояние. Има огромен потенциал да се намали екологичното въздействие на транспорта. Също така, транспортът може да допринесе за интелигентния растеж възоснова на нови технологии и нови решения. Но, както знаем, има и предизвикателства от гледна точка на безопасността, сигурността и други аспекти. Ние в агенцията се подготвяме към това да можем да отговорим на предизвикателствата, както и да подпомогнем промените в рамките на нашия мандат и да гарантираме оптимално използване на нашите ресурси. От институционална гледна точка знаем, че имаме нов парламент, нова комисия, има нови приоритети пред Европейския съюз и нашата агенция е готова да допринесе значително за постигането на тези цели все още се водят преговори по новата многогодишна финансова рамка и се радвам на това, че вашата комисия подкрепи молбата на Агенцията за стабилен бюджет в реално изражение. Много сме ви благодарни за това. Преди да ви представя новата ни стратегия, съвсем накратко искам да ви представя самата агенция – Агенцията беше създадена през 2002 година като е част от пакета Ерика 2 в отговор на сериозни бедствия, сериозното бедствие, което беше потъването на танкера Ерика, в резултат от което бреговете и морските води на Европа бяха сериозно замърсени. Регламента, създаващ агенцията, беше променен няколко пъти през последния път през 2016 година и беше разширен нашия мандат, включително гледна точка на сътрудничеството с Frontex. В съответствие с учредителния ни регламент, агенцията е децентрализирана агенция, създавана за целите на гарантирането на морската безопасност и сигурност, предотвратяване на и реагиране във връзка с замърсяване от корабите, както и реагиране на случаи на замърсяване на морската среда от инсталации, свързани с добив и преработване на петрол и газ. В съответствие с учредителния ни регламент, агенцията постига това, като предоставя на държавите членки Европейската комисия научни становища и експертни мнения, за да може да се прилага надлежно законодателството на общността в областта на предотвратяването, реагиране на замърсяването от корабите и гарантирането на безопасността и сигурността на морския транспорт. Също така имаме някои оперативни задачи, свързани с подпомагането на държавите членки да се боря с замърсяването. Също така подпомагаме надзора върху морския транспорт. На що? Се отнася до бюджета на агенцията 83 милиона евро. Административния ни съвет или управителния съвет представлява държавите членки заедно с Исландия, Норвегия и Европейската комисия. Имаме 270 служители, всички те са много високо квалифицирани. От 2006 година седалището на агенцията е Лисабон. Повечето от нашите служители са с образование в областта на морския транспорт или информационните и комуникационни технологии. Тъй като, за съжаление, този сектор обикновенно е типично мъжки, имаме доста малко жени служители. Искам да постигна процента да бъде 50 на 50 до края на моя мандат. Нещо, което отговаря на състава на нашето ръководство, което се стои от три мъже и три жени. Преди това, че комисарят по транспорта е жена, председателят на комисията по транспорт в Европейския парламент и с мен като ръководител на агенцията, мисля си, че постигаме това, че чрез собствен пример да показваме как принципите на Международната морска организация за насърчаване на участието на жените в областта на морския транспорт. Както вече казах, подпомагаме Европейската комисия при подготовка на новото законодателство и гарантиране на хармонизираното му прилагане в целия Европейския съюз. Същото въжи и за международното право. В контекста на това Извършихме 22 посещения на държавите членки и също така посетихме 5 трети държави от гледна точка на проверка на сертификатите. Ние се занимаваме с събиране и обработка на информация, например за корабите, също така за Нормативната уредба за управлението на корабите и тяхното маневриране подпомагаме изграждането на капацитет в националните компетентни органи. Миналата година имахме над хиляда служители, които посетиха нашите обучителни курсове. Ние използваме най-нови технологии, като инструменти за дистанционно обучение и отскоро и виртуална реалност. Разработваме инструменти, които да позволяват по-ефикасна проверка на корабите по пристанищата. Имаме 9 специализирани модула, включително 7 от тях са насочени към опазване на околната среда – Например, използването на приемните съоръжения на пристанищата, емисията. Ние се занимаваме също така с емисията въглероден диоксид и енергийната ефективност. Ние също така сме основен доставчик на информация и данни, свързани с морското дело. Всеки ден ние получаваме над 16 милиона съобщения, свързани с корабите. Също така, ние предлагаме и наблюдение, което е базирано на Земята и е свързано с безопасността и сигурността над 11 000 изображения са били предоставени на компетентните органи на държавите членки. И що се отнася до замърсяването, ние подпомагаме държавите членки при извънредни ситуации, включително и патролни петна. Ние миналата година изпратихме 17 кораба за почистване на петролни петна в морето и също така средно 10 годишно са ученията, които провеждаме. Също така ние се занимаваме и с общо наблюдение на морето и също така реагиране на замърсяването. И сега по самата стратегия. Откакто оглавих агенцията преди една година, първата ми задача беше да разработя нова многогодишна стратегическа уредба. Избрах процеса, който приобщава Европейската комисия, държавите членки, отрасъла, социалните партньори и разбира се нашият управителен съвет. Като резултат имаме амбициозен, но и реалистичен документ – чрез него агенцията се утвърждава като лидер в областта на развитието на морското дело. Нашата стратегия се опира върху пете стълба устойчивост, безопасност, сигурност, упростяване и надзор и контрол. За всяка една от тези стратегически области ние сме определили стратегическите приоритети и цели. Също времено сме определили как ще постигнем резултати в тези сфери. В този контекст определихме агенцията като доставчик на висококачествени услуги на европейски държави членки и Европейската комисия като основните ни партньори – ще продължим да им предоставяме висококачествени услуги, така че те да могат да изпълняват своите задачи максимално ефективно. Също така ще бъдем надежен ден партньор и ние ще интенсифицираме нашето сътрудничество с други европейски органи, за да можем да носим по-голяма реална полза за сектора на морския транспорт. Има ли още една минута? Добре, тогава в този случай много бързо ще премина през петте приоритетни сфери. Така, първата стратегическа сфера е устойчивостта. Ние съвсем премислено решихме, че това е първата ни приоритетна област, за да подкрепим новия екологосъобразен курс на Европейския съюз в контекста на емисиите във въздуха от морския транспорт и също така от гледна точка на традиционното замърсяване, където постоянно развиваме нашите способности, възможности да реагираме на случай на замърсяване. Разбира се, тази цел трябва да бъде преосмислена в контекста на альтернативните горива, и други нови явления, които трябва да бъдат отчетени. Втората сфера, разбира се, е безопасността. Това продължава да бъде основната ни дейност. Ние сме агенция за безопасност на морския транспорт и И тук, например, обръщаме специално внимание на особено големите, свръхголемите товарни и пътнически кораби. Така че това ще бъде нашия приоритет през следващите 5 години. Разбира се, също така автономно задвижваните кораби също така трябва да бъдат отчетени от гледна точка на безопасността и комуникацията и също така от гледна точка на една хибридна среда, и също така опред, от гледна точка на определението на услугите, предоставени, предоставяни от агенцията. Когато говорим за безопасност, също така винаги трябва да помним, че основният елемент, гарантиращ безопасността, това, е, това са хората, които трябва да бъдат надлежно мотивирани и обучени. Виждаме, че условията се променят с нарастването на автономните кораби. Мотивирането на младите хора да се присъединят към отрасъла е изключително важно за нас и ние имаме важна роля при повишаване на осведомеността, информираността на хората, особено младите хора. Сигурността също е важна част от нашите задачи. Ние доразвиваме нашите възможности, за да гарантираме безопасно и сигурно преминаване на корабите, особено що се отнася до тероризма, грабежите с използване на оръжие и пиратството. Нашата агенция предоставя информация, която е много важна и ценна. Разбира се, киберсигурността също така е изключително важна за нас и ние много сериозно се отнасяме към този въпрос. Контрола и надзора, както вече казах, ние извършваме тази дейност и непрекъснато предоставяме и подаваме информация на компетентните национални органи и европейските институции – данните и информацията, които предоставяме, непрекъснато нарастват като обмен и ни също така предлагаме и заключенията възоснова на получаваната от нас информация. А това, например, е от голямо значение за, опи... за операциите по издирване и спасяване на море. Също така ние получаваме информация от най-различни източници, от корабите, от наблюдателните станции, както вече казах, отскоро започнахме да използваме дронове. Все повече анализираме и как повече да използваме изкуствения интелект, за да прогнозираме и предотвратяваме нещастните случаи на, на море. Една от стратегическите ни сфери е и опростяването. Конкурентоспособността на европейския морски транспорт и морския сектор като цяло зависи от намаляване на административната тежест и създаването на обслужване на едно гише. Ние работим заедно с Европейската комисия по изпълнение на регламента и смятаме, че можем да допринесем за значителното намаляване на административната тежест, нещо, което ще бъде много полезно, включително и гледна точка на времето, което е необходимо за корабите, за да остават в пристанищата. Да, знам, че съм превишила времето си вече. Просто искам да подчертая един заключителен момент. Ние използваме много технологиите, но смятам, че основната ценност, главният ни актив, това е нашия мотивиран, високо специализиран, висококачествен персонал. И когато имаме такива ценни хора, можем да бъдем пример – Ние много сериозно се отнасяме към осигуряване на по-голямата екологосъобразност. И трябва и в тази област да бъдем пример за подражание. В този контекст започнахме проект екологосъобразна агенция. Нашите системи предвиждат различни мерки, които да ни позволят наистина да бъдем пример за поддържание, Например, ние вече забранихме еднократните пластмасови продукти. В нашата агенция въвеждаме изисквания за екологосъобразност при процеса на обществени поръчки. Но преди всичко ние посветихме дейностите ни по сплотяване на колектива, на почистване на околната среда. Това е годишната ни изява. Искам да благодаря на парламентарната комисия по транспорта и отново искам да ви поканя да посетите нашата агенция и да обединим нашите усилия в това агенцията да стане още по-екологосообразна като една от водещите европейски институции. Благодаря ви. Благодаря ви за експозето. А сега ще проведем дискусия. Както казахте, морския сектор е изправен пред някои сериозни предизвикателства. На първо място климатичните предизвикателства, промените в климата. Вие имате и нова пътна карта. Как ще се впишете тя в екологичния пакт? по-малко от 55% е записано. Как ще се впишете вие в изпълнението на тази цел? Как ще се впишете в идеята за въглеродна неутралност? Кажете ни конкретно какво ще направите. Това е сериозно предизвикателство. Изчакайте. Аз задавам някои по-общи въпроси, като председател на комисията, но има и други предизвикателства. Колегите ще спрат на тях. Госпожа Телер, заповядайте от името на НП за една минута. Добър ден, благодаря ви за вашия съобхватен преглед на агенцията и поздравления за това, че управителният ви съвет е постигнал баланс между половете. Аз съм от Австрия и солените води не са нещо, което е присъщо за нас и за мен лично, но разбира се, мога да оценя ползата от дейността на вашата агенция. Много ви благодаря за това. Едва ли ще се изненадате, че въпросът ми е за контрола и проверката и за автоматизираните инструменти за наблюдение и проследяване на конкретни видове поведение. Извинете, знам, че работите върху специализирани алгоритми, които да проследяват поведението. Също така ви споменахте дроновете и ви анализирате потенциал за използване на сателити. Въпросът ми е как може да преминат корабите през Средиземно море, без да бъдат забелязани и как може хората да потъват. Какви допълнителни инструменти за наблюдение са необходими за вашата дейност? господин Данилсон. Е, е, Благодаря ви. Благодаря ви за вашето изложение. Ще говоря на шведски. На вашата страница в интернета вие говорите за увеличен риск от аварии и катастрофи поради увеличаването на трафика по море това също засяга околната среда и хората, които работят на корабите. Днес, когато се описва как тези рискове могат да бъдат сведени до минимум чрез технологиите, но и чрез нормативна уредба и контрол, моят въпрос към вас е Смятате ли, че ние като законодатели трябва да определим като свой приоритет по-голямата безопасност на работното място за тези, които работят на корабите. Как да се направи това и как да намалим въздействието на сектора морския транспорт върху околната среда. Не искате да вземете думата ли? Господин Диаз, не искате да вземете думата? Добре. Господин Ков, заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви за интересната експозиция, госпожо Костелач. В него вие споменахте за над 3000 инцидента всяка година. 3289. Искам да се спра на смъртните случаи. Бихте ли ни казали къде се случвате, те, какви са тенденциите с хода на времето, що се отнася до смъртните случаи в европейски води и по-конкретно, що се отнася до високия брой смъртни случаи в Средиземно море, на лица, които се опитват да стигнат до Европа в неподходящи плавателни съдове. Може ли да кажете каква е ролята на вашата агенция за ограничаването на броя удавения, които се случват на борда на тези плавателни съдове. Вторият ми въпрос е свързан с връзката между вашата агенция за морска безопасност и агенциите на морските фарове, които имат нови функции, свързани с информацията и наблюдението. Първият ми въпрос е смъртните случаи, тенденциите и най-вече смъртни случаи в Средиземно море, а вторият въпрос касае връзката с а, органите, които стопанисват морските фарове в Европа. Благодаря. Ще дам думата на госпожа Натигал от името на Обнови Европа, тъй като тя не се изказа. Едит първо даме думата на координаторите. Това са един вид ръководителите на партията и след това на депутатите. Един кратък урок, господин Нерике. Заповядайте. Заповядайте. Благодаря ви за експозето. Искам да се спра на инструмента SafeSeaNet, мрежа за морска безопасност, която касае предприемат на бързи мерки при опасни ситуации в морето, при инциденти, смъртни случаи. Събират се данни от корабите, се съхраняват на европейско равнище при тази нова система, което е много добре. Събира се информация от корабните дружества, от пристаничните власти. Те са длъжни да предоставят тази информация. За съжаление обаче в сектора все още има ненужни правила и изисквания, прекалено сложни. Как може да се подобри положението? Каква е ролята на вашата агенция? Защото когато става въпрос за безопасност в морето, мисля, че надежността е от особено значение. Благодаря, госпожа Култура. Извинявайте. Господин Робер Зелю? Надявам се, че не ми се сърдите. Не, не, следвам системата Донт. Така че знам, че е мой ред да задам въпроси. Благодаря ви, госпожо Костелач, за експозето. Преди вие да вземете поста изпълнителен директор, аз бях при няколко години в Лисабон и в ЕСМА. Имаше много интересни технически възможности, само че тогава имаше проблем с сътрудничество между различните агенции по въпросите на сигурността, да речем Frontex и EMSA – Понякога се изключват всички системи за сигнализиране на борда на плавателен съд, но вие технологично може да предоставяте тази информация на Frontex, да знаят какво се случва на практика има ли подобрение в това отношение, защото незаконния превоз на мигранти води до трагедии и е сериозно предизвикателство пред държавите членки. Постигнат ли е напредък тук? Имате ли добро сътрудничество с Frontex и другите агенции, които се занимават с въпроси в сферата на сигурността? Благодаря. Заповядайте, госпожо Кодера. Е, са, ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω για την πολύ и аз искам да изкажа благодарност за интересното изказване. Хубаво е, че в един сектор с доминантна роля на мъжете имаме жена директор. Има много амбициозни цели, които са поставени. Искам да ви задам един въпрос, свързан с устойчивостта вие съвсем основателно казахте, че е разработена стратегия. Да, но искам да науча някои подробности, какви средства и инструменти ще използвате в идните години за борба, да речем, с замърсяването на моретата. Вие засегнахте тази тема, но искам да науча малко по-подробна информация във връзка с предложението. Дейността, която извършвате е много важна за превенцията на замърсяването на моретата – и за предотвратяването на незаконните дейности в тази връзка. Трябва да се подобри положението. Имаме смъртни случаи в морето заради миграцията. Как смятате да се подобри положението, да се избегнат подобни инциденти? Благодаря следващия оратор за две минути. Благодаря, госпожо председател. Благодарим на представителите на агенцията за нейното представяне сега получих малша представа за това с какво се занимава агенцията и каква е ролята на Европейската комисия и на държавите членки. Чухаме всичко свързано с, с сигурността, дигитализацията и изменението в климата. Става дума и за следното, че трябва да се правим с замърсяването на моретата, било то от нефтени танкове или от други източници. Ние разчитаме на компетенциите на съответните агенции, които се занимават с аспектите, отнасящи се до околната среда. И а, има и директива, свързана с намаляване на емисиите от въглеродни окиси. Може ли да кажете до каква степен се прилага тази директива? Имаше миналата седмица решение на КОП-25, свързано с морския транспорт. До каква степен сте подготвени вие в тази връзка? Какви цели трябва да бъдат постигнати в тази връзка? как може ем, да се а, прилагат стандартите за по-чиста околна среда и по отношение на пристанищата и корабите. Депутатите могат да помогнат в още по-голяма степен за намаляване на въглеродния двуокис – да можем да подпомогнем морския транспорт, но според вас какви мерки трябва да бъдат предприяти? Господин Либерацки, благодаря, госпожо председател. Наистина, това, което казахте е правилно. Морският транспорт се характеризира с женско присъствие. Вие сте жена, комисарят е жена и така нататък. По време на глас присъствах на заседанието на Европейската асоциация на притежателите на яхти и лодки. И те смятат, че има сравнителна статистика в държавите членки. В някои яхти акти, в някои държави членки актите са 8,5 метра, в други 10 метра. Е, трудно може да се извърши някакъв сравнителен анализ за рециклирането. Това е друг е, проблем. Не говорим тук за един или за два кораба, говорим за милиони ем, плавателни съдове, които се движат е, в нашите морета как стои въпроси с чистотата на водите и така нататък. На следващо място сигурността. Не само навигацията, но и сигурността. Полски капитан докладва в нашата страна, е, че в е, Латинска Америка има подозрения, че в един от контейнерите има някаква контрабандна стока – да, това е се оказа истина и в крайна сметка той е бил задържан там на място, защото е докладвал. Такива случаи какво може да направи агенцията по отношение на сигурността на навигацията? И какво може да се направи в отношение на сигурността на екипажите? Дали е, се изготвят някакви доклади, свързани с качеството на екипажите, които се намират на борда. Преди няколко години приехме регламент за стандартите за качеството. Това е. Благодаря ви отново за това, че чрез вашето представяне ни дадохте представа а, с какво се занимавате. Благодаря. Преди да дам думата на колегите, искам да посоча, че сред нас е, има и бивш наш колега, господин Ван де Камп, който е, отново е тук е, сред нас в Комисията по транспорт. Добре дошъл, Вим. Добре ли сте? Аз съм много богат пенсионер, с много пари, с много време и се чувствам много добре, но понякога изпитвам и носталгия. Благодаря ви. Винаги сте добре дошъл тук в нашата комисия. Госпожа Билбао. Благодаря ви, госпожо председател. Добър ден на всички добър ден и на нашата гостенка. Едва ли трябва да припомням, че агенцията изникна, както и много други европейски агенции, като отговор на криза с, два танкера Ерика и Престиж. Винаги е имало в началото, както и при други агенции, съпротив страна на държавите членки, но вие доказахте ценността на вашата агенция при наблюдение на това, което се случва в моретата. Вие ни представихте конкретни фигури. Искам да ви поздравя за постигането на баланс между половете. Искам да ви попитам, какво е сътрудничеството ви с Агенцията по контрол на риболова, тъй като според мен е важно малко по-задълбочено да опишете как извършвате сътрудничеството и как може то да бъде подобрено. Също така, ви разполагате с данни за анализ на транспорта. Не и има неща, които просто приличат на научна фантастика. Например, съвсем наскоро край Галиция беше прихваната подводница, натоварена с наркотици. Дали имате достатъчни човешки и економически ресурси, за да можете да реагирате на всичко, което в момента изискваме от вашата агенция? Благодаря ви. Мадам Депарне, bonjour, la parole est à vous. А... Госпожа Депарне, благодаря госпожо председател. Госпожо Костелак, много се радвам, че сте тук сред нас. Както председателят каза, ние искаме да постигнем свят свободен от изкопаеми горива. Емса, има ли представа каква е заплахата от нефтените инсталации газовите инсталации в моретата повече мерки предвижат, превижат ли се а, по отношение на рисковете, които а, са свързани с газовите и нефтените платформи. Госпожа се ви попита нещо за мрежата за безопасните морета. Дали получавате някакво финансиране за да изпълнявате програмите в Европейския съюз, свързани с дигитализацията и изготвянето на съответните платформи. Господин Новаков, имате думата. Меси Бакумана. Костелец, I will follow the, the... Госпожо Костелец, ще кажа, че също произхождам от планински регион и моретата не са моят обичайен хабитат, но в България все пак имаме излъз на море, което граничи с планински регион. Все повече европейски кораби плават под чужди флагове по економически причини – така се ам, придобиват економически предимства. но понякога тези економически предимства са свързани с по-низки екологични стандарти. Какво е вашето предложение? Дали е възможно да се предвидят мерки собствениците на такива плавателни съдове да се регистрират и а, да могат да се регистрират и в чужбина, като следват съответните правни практика. Следващия оратор. Мерси, мадам ла Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо Маркович, за експозето. Имам два въпроса. На първо място, 25 милиона Европа, както знаете, включва и периферните региони. Какви средства ще бъдат заделени за тези региони, които са огромна територия, 25 милиона квадратни километра? как ще се засили вашето присъствие в тези региони? И на второ място, екологичната ви мисия. До момента тя включва предотвратяването на инциденти, нежелателни събития. Сега ще има комисар за океаните като част от екологичния пакет. стабилното състояние на океаните ще сред приоритетите. Каква ще бъде вашата връзка с другите дирекции на комисията, най-вече евентуалната дирекция, която ще бъде създадена в тази сфера и с научните институти в Европа, които отговарят за наблюдението на състоянието на океаните. Благодаря ви, господин Рике. И аз имам един последен въпрос. Засегнахме въпроса за отпадъците преди малко. Отпадъците в морския сектор. Господин Рике, вие бяхте прав. какво сътрудничество ще реализирате, за да се извърши екологичен преход в морския сектор? И аз имам един последен въпрос, който е от ключово значение и който не бе достатъчно засегнат, а именно замърсяването на въздуха. Морският сектор има отношение към замърсяването на въздуха. И аз говоря най-вече за Средиземно море. С плавателните съдове. които освобождават много въглероден диоксид и фини прахови частици. И се замърсяват градовете, които приемат корисните кораби. И се задушава населението там. Искам да ви попитам, ще не помогнете ли да направим наистина така, че да се създадат наистина зони с ниски емисии? и да се изпълняват съответните директиви, да се предотвратява сериозните последици от тези плавателни съдове, най-вече в Средиземно море. В Северно море има зони с ниски емисии вече и мисля, че това е едно сериозно предизвикателство да се създадат и такива зони, за да може подобни плавателни съдове да не засягат живота на гражданите. Също така оборудването на корабите. Това е много важно. Да видим как ще се намалят техните емисии, да речем да се електрифицират ли. И също и размера на тези плавателни съдове. Те са плаващи острови. Виждали сте снимки на круизни кораби от Венеция, които пристигат от морето и са просто с невероятни размери. Задаваме си въпроса за сигурността, за емисиите. Дали трябва да се запазят такъв тип плавателни съдове в бъдеще? И така бяха събрани много въпроси. Ще ви отпуснем малко повече от 6 минути. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за коментарите и въпросите. Ще се опитам да ги комбинирам по теми. Първо, относно резултатите постигнати по отношение на околната среда, в областта на мореплаването, като говорим тук за зелената сделка, за ниските емисии, за ниска степен на замърсяване, както от корабите, така и от самите газови нефтени инсталации. ЕМС играе своята роля, а тя е да оказва подкрепа и на Европейската комисия, на държавите членки по определени въпроси. И най-вече, що се отнася до конкретизирането на всички елементи от екологосообразната сделка. ЕМС оказва а, подкрепа на а, Европейската комисия, на държавите членки по отношение на техническите аспекти. Ние развиваме също а, нашите способности, за да можем да се справяме с тази задача. Провеждаме и международен диалог като наблягаме на европейските аргументи на международната сцена. Знаете, че корабоплаването е международен е, сектор и ние искаме да се постигне решение по е, околната среда на глобално ниво. Европа говори с един език, говори с един глас и ЕМС има ролята да улеснява преговорите с другите международни партньори. Въпросът е много сложен и многопластов. Не говорим само за а, корабоплаването, което трябва да бъде променено, а, а, тук говорим и за самите пристанища. Спомена се альтернативното гориво като решение за намаляването на емисиите. Тук говорим не само за азотен оксид, но и за въглеродния двуок и за енергийната ефективност на корабите като цяло. Преминаване от класическите изкопаеми горива посредством теч, втечнения газ към альтернативните екологосообразни горива. Това, което сме направили е да изготвим насоки за изпълнението по отношение на втечнения газ. Имаме документ на нашата интернет страница, като сме взели предвид интереси на двете страни на ам, промишлеността като сме взели предвид тук и, че ще е необходимо съответното оборудване за корабите, за да се постигне целта. Да, сътрудничи, сътрудничим си а, по различни научни проекти, най-вече тези, които са финансирани от мрежата. Е, участваме и в консултативните съвети на такива проекти и в резултат а, на това се стига до конкретни действия, след като са предприяти мерки на политическо ниво. Относно ролята на ЕМС. Много е важно нашето участие по отношение на хармонизирането и изпълнението. Имаме нарочни инструменти в тази връзка и 9 модула. Както казах в началото, ние се занимаваме е, изключително с въпросите, свързани с е, емисиите, които се освобождават в е, въздуха. Тук имаме предвид Proper implementation of the... серни оксиди. Предвижваме и системи за наблюдение, видеонаблюдение и мониторинг при използването на а, някои от горивата. Имаме някои инструменти, които са нови, които подпомагат изпълнението на директивата за видеонаблюдение. On the CO2 emissions from ships and that will I could assume като по този начин се надяваме получените резултати да представляват солидна основа за по-нататъчните преговори, свързани с мерките, основаващи се на пазара. Наскоро в нашето портфолио включихме и From uh, used drones for the surveillance purposes, we are also uh, using drones, those who are equipped with so-called sniffer. Um, сме включили и дроновете за контролиране на емисиите um, освобождаване от отделните плавателни съдове. Това е много ценен инструмент uh, за да се контролират корабите, които имат проблеми в тази област. И на следващо място, възможността да се включи да се включат и мерки, свързани с определянето на зони свободни от серни оксиди в Средиземно море. Работим съвместно с държавите членки и с други средиземноморски държави, които не са членки на Европейския съюз. Важно е да ги обхванем при изготвянето на такъв инструмент и неговото прилагане, така че да изготвим една международна рамка. Посредством нашият проект SafeAmet по безопасно Средиземно море, подпомагаме средиземноморските държави да изградят своят капацитет. Имам тук предвид държавите, които не са членки на Европейския съюз. За да могат да бъдат очертани зоните, свободни от серни и азотни оксиди в Средиземноморието. Относно замърсяването с нефт, въпреки че твърдите изкопаеми горива изцяло са изключени. Все още съществува проблем с нефта. като в нашото портфолио сме включили не само корабите и различен инструментариум, свързани и с запазването на видовете и запасите. като тук сме включили целият е, всичките географски области в Европа. Системата за наблюдение се използва за да се ам, регистрират на много ранен етап ам, разливите на нефт. Работим и ам, по превентивни мерки защото понякога има нелегални е, разливи на нефт. ние използваме всички е, наши ресурси по ефективен начин, така че да избегнем и предотвратим, доколкото е възможно, такива аварии. Ние ефикасно използваме нашите ресурси за да защитаваме тези територии, но също, както и казах, да защитаваме и интересите на европейското морско корабоплаване в цял свят. За това наскоро започнахме един проект, който позволява да обхванем в глобален мащаб корабоплаването по море и също така извършваме дейност по наблюдение, включително и на отвъдморските територии на европейски държави членки и на големи разстояния по емисиите въглероден диоксид. Както вече казах, енергийната ефективност и различни мерки, свързани с намаляването на емисиите, са нещо, с което се занимаваме. Тази година публикувахме първия ни доклад за емисиите въглероден диоксид от корабите, които плават под европейско знаме, но също така и кораби на трети държави, които влизат в европейските пристанища. Вие говорихте за яхтите. В нашата стратегия за пръв път изрично се упоменават корабите, които са под обичайния размер. Това включва и яхтите. Аз самата съм от Харватия и знам за какво става дума. Да, наистина това са по-малки кораби, но те са многобройни и те също могат да имат значение за устойчивостта на морската среда и също за безопасността. В тази стратегия споменахме нашата бъдеща евентуална роля в тази сфера, особено що се отнася до екологичното измерение на нашата дейност, сега по безопасността. Безопасността е в центъра на нашата дейност. Първият въпрос беше за тенденцията за нещастните случаи, смъртните случаи в морето. Искам да кажа, тенденцията е стабилна, има спад от преди 3 години и ситуацията е стабилна, разбира се. Ние не можем да сме 100% доволни от ситуацията, защото ние бихме искали да има значително намаляване на смъртните случаи в европейските води. В този контекст обръщаме особено внимание на риболовните кораби. Там има много какво да се подобри. И има законодателство, също така и политиците са онези, които трябва да обмислят евентуално ново законодателство. Ние трябва да обърнем повече внимание на големите кораби, сложността, свързана, например, с възможността за евакуиране при извънредни ситуации от такива кораби и особено трябва да се средоточим върху обучението на хората, които а, са на корабите. Това въжи за персонала, който не са, а, който не е представен от моряци само. А, имаше въпрос за дейността на агенцията в контекста на сигурността. Сигурно знаете, че през 2016 година мандатът на агенцията, заедно с мандата на две наши агенции по сестрини, беше изменен така, че да се гарантира постоянно сътрудничество във връзка с различните задачи, изпълнявани от агенцията. В момента много активно работим и част от нашия бюджет е посветена точно на такова сътрудничество. Как конкретно гарантираме това сътрудничество. Нашата агенция е център за събиране и обработване информация в сферата на морското дело. Ние събираме тази информация, като използваме технологии. С Frontex обменяме информация, подаваме информация на Frontex и агенцията Frontex използва тази информация за своята дейност. По същия начин ние получаваме информация от Frontex и от Агенцията за контрол на риболова. Казах, че използваме дронове за различни цели и използваме ги за целите на наблюдението и контрола на морската среда. И това е също информация, която получаваме от дроновете, която споделяме с, другите агенции в контекста на техния мандат, тъй като в портфейла на Европейската агенция по контрол за риболова разполага с кораби за проверки на риболовните кораби. Ние предоставяме информация от нашите дронове, в която им помага да изпълняват своето задължение по проверка на корабите и корабоплаването. Също така, ако тази агенция забележи че има петролно петно в морето, съответно те ни информират за това. Разбира се, ние сме наясно с това, че разходваме парите на европейския данакоплатец и се стремим максимално ефективно да използваме тези средства. Имаше въпрос за корабите, които плават под флага на друга държава, въпреки че са европейска собственост по-голямата част от корабите по света използват флага на трети държави. Няма да рекламирам кои са най-популярните държави. Това може да се промени чрез по-голяма чувствителност и по-голяма информация за предимствата от това да се плава под европейско знаме, така че да бъдат привлечени повече корабособственици към това. Също така, заедно с Международната морска организация ние а, извършваме контрол и използваме абсолютно същия инструмент и същите методи за проверка на корабите в европейските пристанища. По този начин се постига равнопоставеност на корабите, които влизат в европейските пристанища. Имаше въпрос за моряците. Нашата роля е да подпомагаме държавите членки при прилагането най-вече на глобалните стандарти на корабите, които плават под европейски флаг и кораби, които влизат в европейските пристанища. Следващата година ще организираме семинар с Европейската комисия, МОД и Международната морска организация във връзка с изпълнението на този важен инструмент за европейските моряци и по принцип за света. Не съм много сигурна дали успях да отговоря на всичките въпроси. Бих могла да продължа. Господин Рике, вие настоявате да се отговоря на вашия въпрос ли? Ако правилно се спомням, Да, наистина, госпожо директор. Искам да знам какво мислите вие. Какви са вашите взаимоотношения с най-удалечените региони отвъд морски територии? Извинете, казва госпожа Марковче, че не ви чух добре. Yes. Well, in that context I said... В този контекст казах, че когато и ако държавите членки поискат това от нас, ние използваме нашите ресурси, например, за наблюдение чрез сателити. Ние използваме нашите сателити, които ни позволяват да наблюдаваме корабоплаването в цял свят. Така че винаги, когато държавите членки ни помолят за това, ние можем да използваме тази информация чрез сателити. Освен това, ръководим няколко проекта от международен характер, основно в Черно море и Средиземно море. Това, разбира се, няма нищо общо с отвъдморския територии, но по този начин гарантираме равнопоставеност в е, глобален мащаб. Благодаря ви за отговорите. Благодаря ви, госпожо Марковчич Костелац. Те първо се започва работа по тази тема, тъй като предстои голяма пътна карта за морския сектор по време на този парламентарен мандат. Предвидени се редица доклади в тази област. Също така и за климатичните предизвикателства има цели, които трябва да се изпълнят. Дните са преброени за климатичните промени и морския сектор трябва да изпълнява тази нова пътна карта в рамките на прехода, който ще се осъществи и ще бъде доста радикален и драстичен. за да се стигне до изпълнение на целите от Парижкото споразумение. Благодаря ви за изказванията. Винаги сте добре дошла в Комисията по транспорт. Надявам се, че отново ще имаме възможност да дойдем в Лисабон да се срещнем с вас, защото е много интересно да се посещават агенциите. В програмата ни е предвидено да посетим новата агенция през 2020 година. А сега 6 минутна пауза. 6 минути. След това ще разгледаме финансови въпроси. Ще бъде представено едно проучване, което е много важно. Ще се направи един обзор на всички инвестиции, които би трябвало или е трябвало да бъдат реализирани по всички бюджетни пакети. Това ще бъде след 6 минути. Надявам се, че те ще са ви достатъчни да пийнете набързо по едно кафе. До скоро! Next time, yes. Merci, Marc. Merci. And don't forget, if you, need me,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 Mes chers collègues, nous allons reprendre notre, nos travaux, s'il vous plaît. Ако да продължим, колеги. Хайде. Следваща точка от дневния ред. Представяне на проучване за финансирането на господин Вивмон Коп. Ще ви помоля да преустановите дискусията. И така, финансиране на транспортни проекти, представяне на проучване. Целта на проучването е да се представят различните финансови инструменти, налични за проектите, механизма свързана Европа, Фонда за регионално развитие, ЕФСИ, които трябва да са на нивото на предизвикателствата в политическо отношение. Финансиране от Европейския съюз имам удоволствието да представя двама експерти, господин Жозе Мануел Васало, професор по транспорт към университета в Мадрид и Лаура Гаридо, която също е научен работник и професор в университета в Мадрид. Това са авторите на проучването, което ще бъде представено в рамките на 10 минути, след което ще проведем дискусия с депутатите. Заповядайте. Ще следя внимателно времето, за да направим така, че наистина да се проведе дискусия. Заповядайте. Thank you very much. Can you hear me? Благодаря. Надявам се, че всички ме чуват. Много ви благодаря, дами и господа уважаеми депутати, за възможността да ви представя изследването ни, което току-що извършихме по поръчка на Комисията по транспорт на Европейския парламент. Аз работих заедно с госпожа Лора Рило и може би тя също ще отговори на някои от вашите въпроси. Целта Past Целта на изследването е да прочи какво е сегашното състояние на финансирането от Европейския съюз, доколкото е успешно и устойчиво. След това искахме да погледнем и към бъдещето, да анализираме тенденциите за бъдеще в Европейския съюз. След това формулирахме нашите препоръки основно за новата многогодишна финансова рамка. Определихме три основни роли на Европейския съюз засилване на сближаването в Европейския съюз, така че да се постигне реален единен Европейски съюз. второто е финализиране на трансевропейската транспортна мрежа, нещо, което е показано тук на карта. И третото преодоляване на стратегическите предизвикателства в областта на мобилността, това е цифровизация, декарбонизацията, безопасността и т.н. Сега искам накратко да направя преглед на финансовите инструменти на Европейския съюз. Те могат да бъдат категоризирани в съответствие с следните четири характеристики. Първо, вид инструмента това са безвъзмезни средства, предоставени основно от бюджет на Европейския съюз, кредити от Европейския съюз, предоставени предимно от Европейската инвестиционна банка и новаторски финансови инструменти, например Европейския фонд за стратегически инвестиции – Втората категория са подпомагани проекти. Има проекти, които само принадлежат към трансевропейската транспортна мрежа, може да бъде трансевропейска транспортна мрежа, заедно с други проекти и след това управлението. Споделено управление, нещо, което основно се прилага към Европейския фонд за сближаване и Европейския фонд за регионално сближаване. Има и пряко управление за оперативните програми. Държавите членки имат много свобода при управлението на средствата. Това е споделеното управление и има също пряко управление Европейската комисия чрез ИНЕ и също така политическите приоритети. Например, сближаването. Тук виждате различните конкретни механизми за финансиране, Фонда за сближаване и Европейския фонд за регионално развитие. Те са основно посъветени на сближаването и принципа за управление, споделено управление. В е, механизма за свързване за Европа, който предоставя основно безвъзмезни средства, особено за основната трансевропейска транспортна мрежа, но също има и пряко управление чрез ИНЕ и няма конкретни средства, заделени за отделни страни, но се обявява възможността държавите членки да подадат заявки за финансиране на конкретни механизми. Що се отнася до инструментите за финансиране, то Европейската инвестиционна банка основно предоставя кредити, а Европейския фонд за стратегически инвестиции прилага основно иновационни финансови инструменти. И така, кои са сега наблюдаваните тенденции? Ще подчертая три от тях. Първо, традиционните инструменти възоснова на споделеното управление, например фонда за ближаване. В момента са предмет на намаля... намаляване на бюджетни средства за тях. Механизм за свързване на Европа за транспорт повече не нараства в сравнение с предишната многодишна финансова рамка. И комисията все повече призовава и насърчава да се използват новаторски финансови инструменти, а не безвъзмезни средства. Става дума за всички механизми в рамките на подхода InvestEU, инвестира в Европейския съюз. Нека направим преглед на инструментите за финансиране на Европейския съюз, кои са били постиженията и кои са проблемите. Бих искал да поставя някои въпроси, които да ни помогнат да установим реалните предизвикателства. Първият въпрос – дали правилно са дефинирани инструментите в съответствие с политически цели на Европейския съюз, в съответствие с Сметната палата на Европейския съюз, инструментите изискват по-голяма целенасоченост. В случая с Фонд за сближаване и Европейския фонд за регионално развитие – Държавите членки много често насочват средствата от тях към национални приоритети, а не към общоевропейски приоритети. Това е случай, например, на това, че някои държави получават средства за изграждане на по-малки летища, но те не се оказват економически жизнеспособни и способни, извинете, и държавите трябва да субсидират своите авиолинии, нещо, което не е добро решение, особено ако има планове да бъдат свързани големите градове в съответната страна с високоскоростни влакове, така че да има такава бърза връзка с основните летища в държавата. Дали средствата, които се предоставят, са достатъчни за да покрият потребностите на Европейския съюз. Е следващия въпрос. Виждате, че нараства бюджета за механизма за свързване Европа и виждате, че също вежи и за областта за мобилност, но това е основно за мобилност на въоръжените сили. Иначе средствата за транспорт остават същите, въпреки факта, че в миналата рамка имаше много ценни проекти, които в крайна сметка не бяха финансирани поради липса на средства. Следващия въпрос е дали има баланс на средствата по региони има новаторски подходи и те може да се окажат твърде осложнени за развиващите се региони, например финансовите гаранции, фондовете за финансиране на собствените средства. Те много сложно могат да бъдат приложени на места, където няма достатъчно капацитета за подоб... Е, работа с подобно финансиране. Дали процеса на оценка е подходящ? Е, резултатът показва, че е, процесът за оценка много често не се средоточава върху въздействието и резултатите. Дали инструментите на Европейския съюз са реално съгласувани и все още се оказва, че има доста припокриване. И последния въпрос в този преглед е кои аспекти на управлението, администрирането могат да бъдат подобрение. В повечето интервюта и допитвания, които сме провели, виждаме, че административните процедури продължават да бъдат сериозна пречка пред развитието. Също така има проблеми за разработването на трансграничните отрязъци на пътя, трансграничните връзки. Например, има проекта за трансгранична железопътна връзка, като се използва високоскоростен влак, но се оказа, че има много сериозно противопоставен на един от регионите, обхванати от този проект. Освен това, имаше отправени критични бележки от други страни, защото се смяташе, че финансовите и социални аспекти на проекта не са били според тях подходящи. И накрая, за да формулираме препоръки, определихме набора от предизвикателства и благоприятни възможности за бъдещето. И така, препоръките ни свързани с нерешените проблеми, например, използването на междумоделния транспорт, гарантиране на равнопоставеността, например, от гледна точка на налози, е, на данъците, извинете, и безопасността. Все още има какво да се желае в тази сфера. Има също така нововъзникващи предизвикателства, промяна в климата, замърсяване, биоразнообразието, устойчивост към сътресения, економика на споделянето, също така демографските тенденции на растващото население на градовете, докато в изолираните региони населението става все по-малко. Остаряването населението в Европа. Също така имаме различни технологични пробови, които са от решаващо значение и също така има много несигурност, свързана с Европейския съюз, Брекзит, намаляване на бюджета и т.н. И така, нека да преминем към окончателните ни препоръки, които са групирани в три категории – финансиране, организация – и други аспекти. Започваме с финансирането. Препоръчваме да се увеличи финансирането за транспортни нужди, особено що се отнася до механизма за свързване Европа и фонда за сближаване. Второ, да се увеличи сумите, насочвани към адаптиране на инфраструктурата към бъдещите потребности от мобилност, например съвързани превозни средства, гарантиране на зареждането, с чисто гориво или, например, електроенергия за електромобилите, да бъдат определени приоритети в мерките, които насърчават интеграцията и оперативна съвместимост. Да бъдат определени приоритетните райони на големите градове и изолираните райони. Сега, що се отнася до организацията? Е, препоръчваме да бъдат обвързани условията за финансиране от Европейския съюз за държавите членки с приоритизирането на трансграничните транспортни връзки. Тоест, ако има трансгранична транспортна връзка, която е от интерес на Европейския съюз, тя ще бъде приоритет за финансирането. Необходимо също така да бъдат определени по-гъвкави подходи към съчетаването на ресурси от различни приоритет инструменти. Необходимо е също да се създаде една обща уредба за оценка за всичките проекти, които са подпомагани от Европейския съюз. В момента това не е така. Необходимо да се формулират ясни насоки за новаторските инструменти в рамките на InvestEU. За много региони и държави е трудно да прилагат Възможности за финансиране, Европейския съюз трябва да им даде насоки. И накрая, що се отнася до управлението, препоръчваме да създаде независим контрол за общата уредба за оценка за транспортните проекти, финансирани от Европейския съюз, защото в момента оценката на тези програми се извършва от същата организация, която предлага тези проекти за финансиране. Необходимо е да има един агенция по транспорт в Европейския съюз, защото различните видове транспорт са все повече взаимосвързани. Освен това, тази агенция може да засилва политическите аспекти. Необходимо е да има насоки за по-малко развитите региони и държави, за да могат те да модернизират своите институции. Много ви благодаря. И разбира се, с радост ще отговорим на всичките въпроси, аз и моята колега. Благодаря ви за експозето, което бе доста обширно. Имаше някои факти за бюджета, които са ни добре известни, защото имаме експерти по бюджета в нашата комисия, нали, господин Рике? Започваме дискусията. Господин Маринеско, вие също сте експерт по механизма за свързана Европа защото бяхте наш докладчик по темата. Господин Маринеско, заповядайте. Благодаря ви за експозето и за представянето на проучването. Хареса ми първата препоръка да се увеличат средствата. Ако може да поговорите с съвета и да включите и този въпрос в така наречената котия за преговори. Там ще видите, между другото, какво е направено по въпроса за финансирането. От дълго време проявявам интерес към реалната оценка на ефективността на използването на европейско финансиране в транспорта. Тоест да има една карта на коридорите, тенте, и проектите, финансирани от Европейския съюз, всички фондове, фонда за регионално развитие, за кохезия, механизма за свързана Европа, за да видим къде са инвестирани паричните ресурси и каква е резултатността. Това тук го няма, а би било много полезно. Доколкото разбрах, комисията иска да преразгледа регламента за ТНТ. Подобно нещо би помогнало много и на трите институции съвет, комисия и парламент, за да видим как се реализират инвестициите. Останалите препоръки са хубави. Не знам как точно ще се създаде една единствена агенция, би било хубаво, но съчетаването на железопътен транспорт, въздухоплаване. Няма агенция за въздухоплаването в момента. ЕЯЗа, само че тя е за безопасност. Вие искате да съчетаете ЖП транспорта и морския транспорт. Попитахте ли агенциите да чуете какво е тяхното становище? и ИНЕА, Агенцията по новаторство и мрежи за механизма за свързана Европа. Това би било доста трудно за реализиране. Поддръжка на инфраструктурата. Често сме се сблъсквали с този проблем през последния мандат. Наистина финансирането може да се осигури от европейските фондове, Преди 10 години финансирахме нови инфраструктурни обекти, тяхното изграждане, сега поддържането би било прекалено много. Приоритетно трябва да се заделят европейски средства за завършването на транспортните коридори. А по поддръжката държавите членки мисля, че могат да се вземат с този проблем. Благодаря. Благодаря ви, господин Маринецко, госпожа Гарсия. Заповядайте. Бихме искали да ви благодарим за това изложение, което беше много интересно. Аз съм много за това транспорта да бъде интелигентен, да опазва околната среда за това трябва да инвестираме в железопътния транспорт и пристанищни съоръжения. От друга страна, осъзнавам, че не може само тези видове транспорт да се използват, особено за товарни превози. И за това, като реалисти, трябва да отчитаме значението на транспорта за превоза на пътници и товари. Трябва да сме ефикасни в нашите инвестиции, така че всяка една инвестиция да води до максимална полза. Ние сме отворени към нови новаторски решения. И от тук мой въпрос – на нивото на Европейския съюз? Има ли анализ за това, кои инвестиции в инфраструктура са максимално полезни за обществото в зависимост от начин на живот? и дали се отчитат климатичните цели, с които сме се ангажирали. Дали има инфраструктура, която е адаптирана за необходимостта да отчитаме бъдещи тенденции, например, зареждане с альтернативни горива или електроенергия. Господин Босатия, заповядайте. Президента. Благодаря, госпожо председател. Преди всичко искам да поздравя екипа, който е подготвил този доклад. Това е един много важен, необходим доклад и много ценен гледна точка на своите преценки и препоръки. Вие говорихте за мобилността за военни цели. И Испания е, допринесе значително за тази военна мобилност, за да можем да помогнем нашата приятелска съседна страна Португалия при гасенето на горски пожари. Това е точно военно сътрудничество между държавите членки и видяхме, че Наистина много добре се справиха нашите въоръжени сили, помагайки на Португалия да преодолее горските пожари. Като говорим за мобилността на военните за различни за преодоляване на различни бедствия. Необходимо е, разбира се, тук да мислим за транспорта, за да се подобри мобилността на въоръжените ни сили във всяка една от нашите държави членки. Но, независимо така, това, което е проблем за военната мобилност е липсата на инфраструктура, така че да може военното оборудване и машини да бъдат транспортирани в друга държава. Затова смятам, че е изключително подходящо и искам тук да ви благодаря за това от името на нашата комисия. Трябва да отбележим със задоволство, че за първ път, както вие казахте, механизма за свързване – на Европа заделя средства точно за анализиране на проекти, които са свързани с мобилността на въоръжените сили. И вашата презентация съвпада по време с гласуването по механизма за свързване на Европа. За това мисля, че такива проекти за финансиране са абсолютно необходими за сътрудничество в областта на отбраната, за да може по-бързо да се реагира безпрепятствено, за да може да се реагира в ситуации, които са извънредни, ситуации, свързани с бедствия или хуманитарни кризи. Затова изключително е важно да се засили общата отбранителна политика на Европейския съюз и е много важно, отново ще кажа, да се инвестира в транспорт и инфраструктура, който да позволява и улеснява мобилността на въоръжените сили в Европа. Искам да ви поздравя с този доклад. Убеден съм, че вашия доклад ще допринесе за подобряване на взаимоотношенията и също така капацитета и способностите и възможностите на всички държави Благодаря ви. Благодаря ви, господин Босадиас. Фонда за мобилност се казва мобилност на въоръжените сили. А тези мисии, които обсъдихте за горски пожари, те са хуманитарни. Затова и фонда трябва да се казва фонд за въоръжените сили и хуманитарни мисии. Мисля, че една от целите на този фонд може да е именно да се работи по подобни проблеми. Това е въпрос, който трябва бързо да бъде решен през идните месеци. Господин Кирянаков, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на двамата автори на проучването. Госпожа Гуаради и господин Васало. Много съм впечатлен от проучването, което е по същество и доста кратко. Днес се провежда друго важно заседание в Мадрид КОП-25, което се бори с глобалния проблем намаляването на емисиите парникови газове. При все това във вашите заключения вие Казвате, нуждаем се от повече пари за транспорта. Знаете, че има изкуствено търсене. Ако изграждате повече инфраструктура, тя ще се използва. Притеснявам се, че тази надпревара за изграждането на инфраструктура ще доведе до повече транспорт и повече емисии. Да, разбира се, може да говорим за техническите решения, електрификация, биогорива от трето поколение, управление на търсенето и така нататък. Но в крайна сметка смятам, че трябва да се интернализират екологичните разходи от транспорта. Бих искал да чуя какво мислите по този въпрос. Малко иронично е, че единственият нов източник на финансиране е свързан с увеличаване на военните разходи. Както вие казахте, госпожо председател, тези военни разноски се използват да се изп... борим с горски пожари, които са предизвикани от климатичните промени. Може би е хубаво да помислим за създаването на климатичен фонд за решаване на климатичните проблеми, било то наводнение, горски пожари. И възниква въпроса доколко устойчива е транспортната мрежа на типа климатични условия, които ще са факт не само след 25 или 50 години, а след 5 години. Или на фона на летата и зимите, които има в Европа в момента. Инфраструктурата, мисля, че се страшава доста от сериозни метеорологични обстоятелства, чието происход се крие в промените в климата. Приемате ли, че има противоречие между повече инфраструктура и решаване на климатичните проблеми и как може да се интернализират разходите. Помислете отново за финансовите приоритети. Мисля, че трябва да се предвидят повече средства за инвестиции в устойчив транспорт, а не просто в разширяване на мрежите, което ще доведе до все повече транспорт със съответното количество емисии. Следващия оратор. Благодаря. Първо благодаря ви за представянето на проучването. Не съм чел доклада, но представянето беше много добро. Имам две групи въпроси. Първата е свързана с това, което каза господин Маринеско. Механизма за свързана Европа е на... наблизо 15 години. Не смятате ли, че е редно комисията да завърши транспортните коридори до 2030 година. Данокоплаците ще попитат политиците, включително и нас. Завършихте ли тези проекти? Някои от тези основни проекти, чието крайен срок е 2020-2026. По механизма за свързана Европа, кои проекти са финансирани. Може би комисия трябва да предостави информация до къде се е стигнало по всеки един коридор. Някои държави членки имат отчасти трансгранични проекти, използват Кохезионния фонд първо, но не се изпълняват някои изисквания за механизма свързана Европа, да речем за създаването на високоскоростна ЖП линия. Това не е добро управление на средствата на данокоплатците. Хубаво е комисията да даде информация по въпроса и да изгради една карта на проектите. Във връзка с това, което казах колегата преди малко, по-малко инфраструктура. Какво означава това? Европа е доста обширна територия с най-различни проблеми. Все още нямаме връзка между Балтийските държави и Централна Европа по ЖП линия. А ЖП транспорт е много важен за спестяването на емисиите. Така че някои области са доста уязвими. Ако се спре създаването на инфраструктура на ключови мрежови проекти, това би било абсолютно погрешно. За мобилността това е въпрос свързан не само с екологията, но имаме и източното съседство. за страни, които извършват анекс, анексация и окупация. За механизма свързана Европа. При прякото възлагане проекти се управляват от нея. но има сериозно разминаване между мненията на ИНЕЯ и националните органи по изпълнението. Как ще се подобри положението, иначе просто ще си губи време, няма да има смисъл от обществените поръчки, трудно ще се управлява всичко. ЖП проекти, да речем, например, включващи 3, 4, 5 държави. Виждате ли как да се постигне баланс между това правомощие на ИНЕЯ и дейностите на националните изпълняващи органи по съответните проекти. Благодаря ви, госпожа Кутора. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да изкажа благодарност на авторите на доклада. Бях отчасти разочарована, че Днешната политика не засяга сериозните притеснения, които остават. Независимо от сериозните потребности, съвета урязва финансирането. Стигнали сме до кръстопът. Решаването на климатичния проблем и демографския проблем, за който не винаги говорим в Брюксел – Искам да ви благодаря, че повдигнахте тази тема. Което също трябва да бъде разглеждана в контекста на политиката по транспорт. През последните години се занимавахме с старите инсталации, с ежедневните проблеми. Искам да ви попитам, как стоят нещата с техническите нововведения, за да може транспорта и инфраструктурата да са по-подходящи за предизвикателствата. Това е от особено значение за изолираните райони, периферните райони, най-вече в Гърция, островите, които са зони със стратегическо значение за света. Много често те са свързани с сериозни транспортни разходи. Трябва да се внася вода, горива, хранителни продукти – това се отразява на демографската картина в тези области, обезлюдяването и така нататък. Трябва да се стимулират тези области, да помислим за тях, да изградим съответната инфраструктура, да им дадем необходимия инструментариум. Нуждаем се от политика, която да е по-амбициозна. Благодаря. Давам ви думата за отговор на въпросите. Времето е доста ще бъде доста ограничена. Господин Ерике има думата преди това. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за проучването, което е едновременно пълно, интересно и мисля, че е съобразено с основните проблеми. Дядо Коледа обаче е съвета. Трябва да се има предвид европейската принадена стойност на политиката по транспорта. Ние искаме да се завърши мрежата, да се подобри инфраструктурата на развиващите се държави и да се справим с новите предизвикателства. Цифровизация, климат, на фона на сериозни бюджетни съкръщения. Централизираното управление. Целевите фондове, европейската добавена стойност са факторите, които позволяват да имаме бюджетна ефикасност, независимо от ограничения брой ресурси. Много от тези фондове се управляват децентрализирано. Дали не трябва да се създаде някаква специализирана агенция? Не комисията, а някоя друга агенция. Обаче Европейската инвестиционна банка не държи никаква сметка за изразходването на средствата за проекти, да речем, които са насочени към справяне с климатичните проблеми. Така че се нуждаем от механизми за контрол. На второ място административните формалности. Може би е хубаво да има упростяване. И тук предложението на съвета е пълна катастрофа, според мен. Бюджетната сфера. Предложението на съвета също е катастрофално. Има сериозни съкръщения военния фонд. Не знам изобщо как ще се управлява той. Той няма да се управлява от тази комисия. Не се знае комисията ли ще го управлява и нея ли. Има сериозни организационни въпросителни. В проучването се казват много хубави неща. Но се прави точно обратното на това, което се препоръчва. А климатичните предизвикателства просто нарастват като бройка. И мисля, че може би ще бъдем наказани за тези проблеми. Така или иначе, благодаря ви за свършената работа. И мисля, че все пак вашето проучване е преведено само на един от официалните езици на Съюза и е хубаво да се изпълняват изискванията и документът да бъде преведен на три работни езика, което е съвсем обичайна процедура. Благодаря ви за последното изказване, господин Рике. Ще проверя дали проучването ще бъде преведено на трите езици. Да видим сега, дядо Коледа ли ще е, Черен Петър ли е? Ще дам думата на господин Депарне по въпроса за финансирането. Не знам дали съм по-оптимистично настроена след това проучване, което между другото е много добро, като нов депутат, който се захваща с темата транспорт на европейско равнище. Мисля, че се посочват сериозни проблеми в проучването. Както знаете, зелените настояват за сериозни промени в транспорта в Европа. Това ще е трудно на фона на вашето проучване, защото не подхождаме по правилния начин. Ние като че ли се придържаме към старите методи, което е жалко. Ще се спра на две от вашите препоръки. Първата е засилване на хармонизацията, свързана с субсидиите – и с налагането на такси. Както знаете, ние не успяхме да се споразумеем за евротаксите. От друга страна, вие посочвате, че се субсидират местни летища, не само инфраструктурни проекти, но и въздухоплаването, което изобщо не е равнопоставеност, точно обратното. И на второ място – тази единна агенция по транспорта в Европейския съюз. Все още нямам становище по въпроса, но това, което липсва е агенция за преминаването от един вид транспорт към друг. Всяка агенция се изработи със своя ресор – само, че няма агенция, която е свързана с преминаването към нов вид транспорт. А такъв преход предстои. Хубаво е комисията по транспорт да помисли върху преминаването към друг вид превози на товари и на пътници. Благодаря, госпожа Тейлър. Благодаря ви за представянето на вашето проучване. Благодаря, че сте тук, за да ни представите резултатите от него. Чухме информация за различните инструменти в Европейския съюз, свързани с финансирането. Искам да ви задам въпроси за частното финансиране, когато говорим за ЖП транспорта. Във вашата дейност или при изготвянето на проучването, дали сте правили сравнение с други региони по света? Има ли регион, в който а, се приемат и частни инвестиции в областта на ЖП транспорт. От историческа гледна точка това се е случвало веднъж. Имало е такова финансиране в ЖП инфраструктурата. Последиците ги знаем какви са 30 милиарда, които са в CF не са достатъчни, за да се постигнат целите. За основната мрежа а, са необходими 500 милиарда, 500 милиона евро. Дали в тази връзка ам, има някакви идеи да се приемат и частни инвестиции ам, в ЖП сектора за изготвянето на инфраструктурата, за изграждането на инфраструктурата? В обобщението си посочихте шансовете за бъдещето. В Европейския съюз не винаги има една рамка за интернализиране на външните разходи, тъй като има различни правила в различните сектори е, от транспорта. Не знам дали точно това сте имали предвид. Ам, дали няма никаква възможност да се направят връзки между ЖП транспорта, шосения транспорт и така нататък. Ако ам, тези мерки доведат до ам, увеличаване на разходите, това според мен няма да е най-удачният вариант. Последно изказване, господин Дели, заповядайте. Ще се опитам да съм кратък. Благодаря ви за представенето. Тук седя. Вече няколко колеги споменаха, че това е нещо, което е интересно. Понякога липсва обаче политическа воля или поне има политически препятствия, които трябва да бъдат преодолявани. Така поне беше посочено в препоръките. Имам конкретен въпрос. На страница 44 споменавате, че държавите членки ще трябва да адаптират мерки, за да постигнат по-висока степен на чиста мобилност или пък дори да намалят мобилността. Има различни тенденции, които се зараждат? Има ли някакви проучвания, на които сте попадали по време на изготвянето на вашето проучване? С някакви конкретни данни за това какво би било възможно какво би било възможно въздействие от намаляването на мобилността. Да речем, ако си седите в къщи една седмица, това какво би означавало за околната среда. Има ли някакви специфични данни, които са налични, било то научни или други, или все още а, опипваме почвата и не знаем точно а, какво би означавало намаляване на мобилността, дали това е добро или не, дали ще има някакво въздействие или просто а, някаква нова тенденция, която а, се тиражира в социалните медии. Дали благодаря ви, господин Дели. Всички бяха съгласни, че проучването е по-скоро положително. Имаше и доста изказвания, доста песимизъм относно перспективите. Имате 4 минути, за да не задържаме преводачите. Заповядайте. При поручването човек работи синтезирано, трябва да са синтезирани и отговорите. Заповядайте. Did I, did I hear well? Дали добре ви чух? 4 минути. Добре. Ще се опитам да се спра на основните теми. Какво имам предвид? Това, което беше посочено, беше свързано с нашето предложение – в коментарите си казахте, да, това е много обещаващо, но а, нямам някакви осезаеми резултати. Аз съм академик. Това, което посочваме, това, което би трябвало да бъде. Сега в ежедневието нещата са други. Трябва вие да се погрижите за изпълнението. Разбира се, <clears throat> ние не сме взели предвид колко е трудно да се преговаря с, с, съвит, с съвета и да се определи една агенция, която да се занимава с повечето аспекти и така нататък. Имаше неща, свързани с мобилността и за това до каква степен посочваме, че трябва да се инвестира повече в намаляване на мобилността и до каква степен е възможно да се намали мобилността. Дали това е добре, дали не. Това е лично мое мнение, което ще кажа сега. Мобилността се увеличава от една страна, но мобилността е и а, част от качеството на живот. Важното е да се постигне баланс. Но баланс, който води до устойчивост. Много е трудно да се постигне баланс между економическите, социалните и екологичните аспекти. Някои от нас се концентрират върху економиката, но не толкова върху околната среда. Някои, някои други могат да се фокусират прекалено много върху околната среда но трябва да имаме предвид, че Европа се разраства и това е проблем за нас. <clears throat> Хубаво е да се намери правилния баланс. В тази връзка смятам, че а, трябва да и, а, разглеждаме InvestIn като средство за създаване на функциониращи инструменти. Не можем да продължим с замърсяването и също време да искаме да постигнем климатичните цели. Не говорим само за количеството инфраструктура. Мобилността в известна степен е неефективна. Да речем, автомобил се управлява от само едно лице. Има обаче нови развития, като чисти, а, горива, но те не се прилагат, тъй като липсва съответната инфраструктура. И в крайна сметка трябва да разглеждате инвестициите като възможност за улесняване на а, свързаността. Тря... <clears throat> трябва да се улесни преминавано към други видове транспорт. Това нещо, което вие посочихте. Трябва да се изгради инфраструктурата за електрическите автомобили. Трябва да има и равнопоставеност много говорите е, за равнопоставеност и за равни условия. Моето мнение е, че в наши дни в Европа няма справедлива система. Има най-различни подходи за данъчно облагане. От моя гледна точка, данъчното облагане трябва да се фокусира повече върху околните аспекти, екологичните аспекти. Необходими са и стимули. Стимули за споделяне на превозните средства, да се използват по-чисти видове транспорт и така нататък. Има и друг въпрос, който беше интересен и свързан е, с възможността да се намали мобилността. И дали има някакви научни доклади по този въпрос. Независимо какви мерки се приемат, хората искат да се придвижват все повече. Това е реалността. От друга страна, ако хората искат да се придвижват повече, защото те свързват своето качество на живот с по-висока мобилност, да речем да посетят майка си, баща си, а, децата си и така нататък. Ако а, се принудят а, гражданите да не се придвижват, това няма да доведе до нищо добро. Всеки трябва да е свободен да се придвижва. Това е много важен аспект. Трябва да разгледаме този въпрос от, различна, от различни агли. Трябва да се информират а, хората за ам, това какво представлява мобилността и какви навици те да развиват в съответствие с нея. Не всички външни въпроси, външни аспекти са а, интернализирани. Не може да потребяваме повече, отколкото произвеждаме. И така, ще обобщя някои от другите въпроси. Имам още една минута. Споменахте фокусирането върху добавената стойност е, и че има критики а, към Е и Б. Нещо, което споменаваме тук е до каква степен са ефективни фондовете. Нямаме инструмент да оценявам обаче ефективността, така че да се извърши сравнителен анализ. Да, това е правилно и това е друг въпрос, който беше посочен. Дали е възможно да има механизъм, да се извърши оценката и на неефективността. Ефективността не трябва да има само економическо измерение, трябва да се отнася и до различни територии и така нататък. Има много... Това е едно от предизвикателствата в транспортния сектор. Учените е, изготвят механизъм, за да могат да включат всички различни аспекти. При използването на фондовете малко изоставаме. Повечето от оценките, които се извършват, се фокусират върху административните аспекти и не толкова върху въздействието. Ето защо ние препоръчваме да се изготви ясна рамка, свързана с въздействието на различните инструменти, които могат да допринесат за изваждането на полки за бъдещето. Трябва да се получим от миналото, за да можем по-добре да действаме в бъдеще. Благодаря ви, господин Васало, за експозето и за отговорите. Следващия път обещавам да дам по-често думата на госпожа Гаридо. Искате ли да кажете и вие нещо съвсем накратко по това, което чухте? Само едно нещо ще кажа. Единственото, което ми е хрумва, когато говорим за намаляването на мобилността е ежедневната мобилност. Дали всички а, трябва да а, пътуваме всеки ден до работното си място. Има различни аспекти, които трябва да бъдат засегнати. Ако трябва да отидете до Париж и там има важно събитие, да, поне опитате да не пътувате с кола. М може да речем да вземете влака. Смятам, че има, раз, има ом, определени мерки, които могат да доведат до намаляване на мобилността, без да се принуждават а, хората да не а, да не пътуват. Благодаря ви. Мерси Благодаря ви за проучването. Благодаря и на преводачите, които останаха няколко минутки повече. Пътната карта по финансовите въпроси ще е от ключово значение за да се справим с предизвикателствата пред мобилността и нейната устойчивост.